It's the same, like, I suppose you have the same problem. A ver, buenos días a todos. Con diez minutos de retraso vamos a empezar y espero que todo el mundo tome asiento. И така, нека започваме. А, така че, ако обичате, заемете местата си. Най-напред да приемем дневният ред. И аз бих искал да предложа някои промени – В английската версия на дневния ред може да ги видите. второ, съобщение на председателя, няма нищо особено. И сега минаваме към третата точка на дневния ред. и третата точка, това са правила за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях. Както може би си спомняте, тази тема сме обсъждали и в миналото. През април миналата година е по-специално. И правната основа за тези правила за внос се основаваше на процедура на консултация. И с помощта на правната служба на парламента се оказа, че правната основа за, за този документ не е, основателна и затова трябва да се приложи не процедура на консултация, а обикновена процедура. Беше решено, че този въпрос не е чак толкова важен, тъй като е имало по-важни проблеми и този проблем многократно беше отлаган. Но през цялото време знаехме, че процедурата, правна, процедурата не беше правно а, издържана. Трябваше да решим много други въпроси, преди да се върнем към този. Но преди е, да приемем е, този доклад, трябва да кажа, че получихме информация, че съветът изцяло е изменил първоначалното предложение на комисията и за това решихме, че трябва да помислим какво трябва да направим ние като комисия. Консултирахме се отново с правната служба на парламента и с правната комисия. Нещо, което а, личи от представените ви документи. базираме се на 34-ти протокол от специалният режим по отношение на Гренландия. Този протокол съдържа член единствен, в който изрично се заявява, че когато става дума за вносът на рибни продукти, приложиме член 43. Тоест, в, в, в 34-ти протокол, който има член единствен, изрично се споменава член 43. В светлината на това, аз реших като председател на комисията, че трябва да се промени правното основание е, за документа. С помощта на правната служба бяха прияти редица изменения. Ще се приложи обикновена законодателна процедура. Съгласно е, член 204 на договора, наред с 43. Така че, уместно ще бъде сега да ви дам думата за обсъждане на този въпрос. Позицията на комисията по този въпрос е пределно ясна. Но искам да ви попитам, съгласни ли сте с съображенията, които току-що изложих? Готова съм да ви дам думата, за да може да кажете какво мислите по този въпрос. Има ли някой, който иска да вземе думата по този въпрос? Господин Майер. Благодаря, госпожо председател. Отбелязвам си становището на Комисията по правни въпроси. Аз не съм юрист, за мен е важно да чуем, че тази мярка се подкрепя от всички партии. Важно е да не забравяме, че трябва да има текст, който всички да подкрепим. Нещо, което ще се превърне в закон, за да се насърчи единния пазар – на рибни продукти. По отношение на този спор за правното основание, за мен това е по-скоро формалност, а не нещо съществено. Уважавам парламента и неговите правомощи. Надявам се, че ще разрешим проблема. Правната служба на комисията смята, че Член първия е именно първоначалното основание, предложено от комисията, е правилното, защото говорим за санитарни мерки, а не за пускане на пазара. Ние смятаме, че целта тук е да се регулират санитарните мерки по отношение на контрола върху рибните продукти, а не пускането на пазар. Затова сме избрали член 209 като правно основание. Надявам се, че ще можем да стигнем до някакво решение, като сме преди, че самата мярка не се оспорва. Не знам дали колегата от правната служба ще иска да добави нещо. Колегата, поне на пръв поглед смята, че преамбилната точка и член 234, от друга страна протокол 244 и протокол 34 се изключват взаимно. Надявам се, че ще успеем все пак да намерим някаква златна среда. Не знае дали трябва да обяснявам правната позиция на комисията или нещата са пределно ясни? Е, Ако може да обясните позицията съвсем накратко. Смятаме, че членове 198 до 204 от договора за функционирането на Европейския съюз дават общата правна рамка за and, um... За извън морските, отвъд морските територии, това включва Гренландия. Тези членове засягат едностранните отношения с отвъд морските територии, защото те не са отделни страни, а са територии с специален статут. Протокола за Гренландия е изключение тук. Изключение от а, тези двустранни отношения. Приложното поле се ограничава само с даване на достъп на страните от Съюза до риболовните полета, като в замяна се освобождава Гренландия от мита. Тук говорим за санитарни мерки, така че тези санитарни мерки трябва да са част от общата рамка, а не от протокола. Затова ние смятаме, че Членовете, свързани с отвъдморските територии, са правилното правно основание. Както каза колегата, по отношение на 204 не можем да прилагаме и протокола, и общата рамка по отношение на отвъдморските територии. Така че трябва да има избор тук. Както ви обясних, според нас член 203 е правилното правно основание тук. Sí, така. Искат ли правните служби на парламента да вземат отношение? Ако искате, моля, това е възможност да вземете отношение. Uh, yes, chair, thank you for the word. Благодаря. Можем да отговорим съвсем накратко или относително. Uh, кратко. Ако разгледаме проекто предложението и неговата цел, ще видите, че в член 3 се казва, че става въпрос за внос в Европейския съюз на различни продукти и че вноса се подчинява на следните условия. Така че говорим за условия за внос. Когато говорим за договора, напълно съм съгласна с правените служби на комисията, а именно, че не може да се прилагат едновременно член 203 и 204. Аз смятам, че член 204 е правилния. В ред 8 се казва, че този текст се прилага за Гренландия с специфични условия, прикачени към това. В протокол 34, в единствения член, алинея 2, се говори за всички мерки, свързани с условията за внос. Току-що казах, че член 3 от предложеното решение говори за условията за внос. Просто не виждам как този текст не се покрива от този член, единствен член и неговата алинея втора. Отново казвам, смятам, че трябва да има процедура на съвместно взимане на решение, а не процедура на консултация. Председателката. В такъв случай ще действаме както ни препоръчах Комисията по правни въпроси и правната служба на парламента. Позицията на Комисията по правни въпроси е изключително ясна. Аз съм я прочела. Няма съмнение тук. По отношение на представителите на комисията, вие нямате проблем с основата на текста. Говорим само за правните основания като различие, така че няма сериозни основания за конфликт тук по този въпрос. Нещата се свеждат само до правните основания. Господин Майер, имате думата още веднъж. Благодаря. Благодаря ви за възможността да кажа още нещо. Ето защо съвета в един текст, който беше прият на 24 септември, се опита да уточни приложното поле на мярката в преработения текст. Сега се казва в член 3, че става въпрос за общи разпоредби, свързани с санитарния контрол между Европейския съюз и други територии и страни, така че член 3 беше изменен, за да се направи приложното поле малко по-ясно. Сега не можем да разрешим този проблем. Ще обсъдим това допълнително след приемането на доклада. И така, казва председателката. Придържаме се към изразената позиция. когато дойде време за гласуване, а това ще е на 15 март, ще приемем евентуално този доклад. Измененията ще се внасят до 4 февруари. Така приключваме и преминаваме към точка 4. Изменение на... Прекъсва председателката. Изменение на регламент на съвета за определение на преходни технически мерки от 1 януари 2010 година. Както знаете, тук изчакахме малко, тъй като един от колегите поиска да почакаме. Съответно, сега има редица важни изменения. Ще дадем възможност тези изменения да бъдат обсъдени преди гласуването. Разбира се, това ще стане в рамките на комисията. Сега искам да дам думата на госпожа Грее, След това ще обсъдим нещата и господин Бенеш от комисията също ще даде своята позиция. Госпожа Грея. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които работиха по този доклад, които внесаха изменения. Измененията, които се отнасят по същина до рекламента, как да се ограничат допустимите а, улови. До 1 януари 2013 година ще стане влизането в сила. Става дума за едно ново удължаване, тъй като беше стигнато споразумение за приемане на нов регламент. значи, в тези 18 месеца ще се ограничи прилагането на този регламент. Въпросът е много важен, бих казала емоционален. Важен е, защото по социално-професионални и екологични причини. И би трябвало да се подхода, да се консултираме с учените, с професионалистите и затова техническите мерки заслужават да бъдат проучени задълбочено в рамките на общата политика за рибарство. По тази причина ви обръщам внимание върху внесените изменения. Не казвам, че тези изменения не са уместни. Абсолютно уместни са. Но темите, които се третират, заслужават много по-дълга дискусия от времето, с което разполагаме. Необходимо е взимане предвид на всички научни резултати. Именно по тази причина предлагам, знам, че това е спорно, да се запазят само измененията, които се, които, се, които се отнасят до формата, а измененията, които се отнасят до съдържанието, да бъдат отложени, когато вече имаме оценка на въздействието в бъдеще в рамките на общата политика. И е, когато си имаме резултатите от тази оценка на въздействието, с тях ще бъде запознат парламента. И тогава ще може да обсъждаме измененията, които се отнасят до съществото на регламента. Единственият въпрос, който искам да задам на комисията, това е какъв е графикът за предлаганата оценка на въздействието предлагам да не гласуваме измененията по същество. Надявам се, че ще се съгласите с мен. Предлагам обаче да не гласуваме по причините, които изложих. Необходими са по-нататъчни изследвания, необходима е оценка на въздействието, защото ако гласуваме набързо днес, ще бъдем обвинени, че не сме взели предвид интереса на различните заинтересовани страни, които са многобройни. Това съвсем не значи, че няма да обсъждаме въпроса по същество, но трябва да го отложим, за да можем да бъдем на висотата на изискванията за решаване на този въпрос. А, това е накратко, което искам да предложа. Ще слушам с внимание вашите предложения. Благодаря. Първо ще дам думата на депутатите, които искат да се изкажат по този въпрос, а след това на комисията. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Грелье за уводните и думи. Вие казахте, госпожо Грелия, че трябва да се вслушаме в това, което заинтересованите страни искат да ни кажат. Но внесените изменения идват именно от заинтересованите. Примерно седма, изменение, седма област, което е Западна Шотландия и Ирландско море. Те искат от нас да се отнесем с съчувствие към техните нужди, защото рибарите в този област, в този район, в тази седма област, вече са подложени на много сериозни ограничения и ще бъдат в още по-тежко положение, ако не одобрим предлаганите изменения. Няма друг, който да се, до който се отнася това изменение. Това са само рибарите в Ирландско море и западно-шотландския бряг. Тези изменения се отнасят до спешни мерки за възстановяване на запасите от треска за период от 12 месеца. Смяташе се, че подобен 12-месечен период ще бъде достатъчен за възстановяване на запасите от треска. След това продължихме този срок и сега се предлага да го продължим още. Но ставаше дума за извънредни мерки. Не мерки, които трябва да са в сила в продължителен период от време. А сега виждаме как ги отлагаме неколкократно, без да взимаме предвид интересите на засегнатите страни. Тоест, тези технически правила не могат да помогнат на риболовните флотили и рибарите, които ловуват в западно от Шотландия. Измененията предвиждат също така и съответни размери на окото на мрежата за онези, които ловат кагрова риба, капрова риба. С ваше разрешение, госпожа председател, искам да разгледам измененията едно по едно. Най-напред пето изменение. Целта на пето изменение а, става дума, че там трябва да бъдат до 119 119, до 230 мм око на мрежата. За тези, които ловят мегрим, въпросът е да се залови, да се защити мегрима. Ако се намали размера на окото до 110 мм, ще се избегне този риск. Седмо изменение иска отпадане на забраната е, за е, е, заплитащи мрежи. Става дума за 1 милион е, лири, които имат голямо значение за е, рибарите, които ловуват от западния бряг на, е, на западния бряг на Шотландия. Без това изменение направо ще унищожим тяхния поминък. 19-то изменение предвижда значи, също девето изменение също предвижда мрежи с квадратни очи. А, и, а също а десето изменение се отнася за кораби под 15 метра. Е, е, защото при сегашните е, изисквания има сериозни загуби на рибателите. Ставаше дума за извънредните мерки за възстановяване на заплахите от, заплахите от треска. Тези судове, за които става дума, не ловат треска. Но правилата, така както са сега, им дават, не им дават, може да ловат и други риби, като, като мегрим, пикша и какво ли още не. И те, сега те трябва да излизат на 80 км от, навътре в морето, което за такива малки съдове е много трудно. Не може да се изисква такива малки съдове да ловуват на толкова надалеч в морето. И накрая 11-то е, изменение. Е, е, също се отнася до е, размера на е, мрежите и 67% от ОДУ се отнася до тези мрежи. От, от, от 34 до 55 мм са мрежите, които сега се използват от 32 до 24 мм землежни, които сега се използват. Значи, това е, го казвам само за да изясна, че е, тези изменения имат е, за цел да изменят, е, да изяснат е, действащите технически изисквания и то главно за тези рибари в Ирландско море и в западния бряг на Ирландия. Благодаря. Благодаря, господин Хари. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на Естел Грелие за свършената работа. И след това веднага да ви кажа, че споделям нейният анализ. мисля, че това, което колегата тук що ни каза, е малко преувеличено. Той ни чета е една много мрачна картина за положението в този сектор. това е малко преувеличено, както тук що казах. Бих искала да кажа какво е моето мнение по този въпрос, който е много важен за всички рибари, и ирландски, и френски, и испански. Целта на предложения регламент е да се продължат временните мерки за технически, временните технически мерки. По този начин ще избегнем въвеждат нов регламент до 2013 година, за да може да запазим рибните ресурси. Ако приемем днес е, предложението на комисията, е, по същество, ако значи ще засебави процедурата, ще започнем на ново, ще предизвикаме на ново дебат по същество в съвета, което ще бъде във вреда на всички европейски рибари. Така че, както Естер Грания предлага, не трябва да одобряваме измененията по същество. Това, което тя предлага да одобрим само измененията, които са, се отнасят до формата, е напълно приемливо. И става дума е, за изменения на техническите изисквания, които са приложими към различни риболовни райони. А, но, както беше казано, необходимо ни е първо оценка на въздействието, за да може да се предложат едва след това изменения на тези технически мерки. И накрая мисля, че не е желателно да приемаме изменения, които изменят доклада по същество. По време на законодателното предложение ще имаме достатъчно време да се върнем на този въпрос в рамките на реформата на общата политика за рибарство. Не би било разумно сега да правим сериозни изменения, които се отнасят до техническите мерки. Аз лично отхвърлям тези изменения, с изключение на четвърто и пето мисля, които се отнасят по-скоро до формата, отколкото до съдържанието. Съгласен съм, че не трябва по същество да изменяме този текст. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че не включихте в дневния ред. Е, и така помагате на нашата кауза. Първо, абсолютно съм съгласен с докладчика. Става въпрос за социални въпроси, за емоции, за заинтересовани лица. И съвсем ясно се представиха тук какво означава всички тези мерки за дребните рибари в тези райони. Няма друг човек, като мен, който толкова е, години да настоява, включително в Европейския парламент, за техническите мерки като средство за опазване на морското разнообразие. Тези технически мерки обаче трябва да се прилагат по практичен начин. И не може да се продължават безкрайно, защото не бяха е, проведени изискащите се оценки за въздействието. И така а, тези изисквания трябва да се провеждат след 12 или 18 месеца. Необходимо е да се отиде на място и да се види по какъв начин едно такова изменение в на, наредбите ще се отрази на цялата ситуация. Аз твърдя, че ефектът ще е минимален. Ние не говорим за големи траулери, говорим за малки баржи, за малки лодки, които а, ловуват а, на, а, близо край брега. Сега ги пращаме да отидат, както каза и колегата, на 18 мили навътре. Имаме ли изобщо съвест? нашите изменения, ако бъдат приети, ще им дадат възможност да а, извършват риболов на безопасна дистанция от брега, без това да вреди на запасите. Също се отнася и до заплитащите мрежи. Става въпрос само за мрежи, с които те да могат да ловят раци. Кой човек ще използва мрежите за раци, за да а, лови а, северноатлантическа треска. Да говорим за реални, истински хора, хора без друг поминък. Струва ми се, че в тази комисия или поне някои депутати от нас ни връщат далеч на, назад във времето, когато говорихме за а, улова на Песия, писия и казвахме, че забраним навсякъде в Европейския съюз. Помислете, тук нещата са проучени доста дълбоко, преди да излезем с тези изменения, а други просто искат да замажат всичко с а, голямата четка баданарка. Помислете, трябва да имаме технически основания, за да прилагаме тези мерки. Никой не би трябвало да изготвя подобен технически документ, без да разполага с дълбочена информация и задълбочено да разбира какво предполага прилагането на тези мерки. Като се разгледа тези изменения, човек остава с впечатлението, че е, се изменя цял текст. Става въпрос само за няколко думи. Нека да ги разгледаме дори обективно и субективно. няма, няма случай, при който да има дълъг текст който да а, сочи, че подходът е неприемлив. Тук, например, има едно изменение за бодливата акула. Комисията знае ли какво представлява тази петниста бодлива акула? Ако някой тук в залата може да я разпознае, браво! А, същото е и за другите изменения. А, променяме само няколко думи, например, за заплетащите мрежи. За изменение 10, например, кой е геният, който каза, че размерът на окото трябва да е 110? И това е подходящия. Стивън показва кол, какви са вредите, които могат да се причинят от това. И по никакъв начин това няма да наруши запасите от пикша. 11-та точка. Искам да ви кажа, 11-то изменение няма нищо общо с, с техническите мерки. Това не е изменение към регламента 85 от 2008. Това е средство, с което искаме да помогнем на съвети и на комисията – за да можем да а, приложим на практика резолюцията от декември на съвета за ОДО. В заключенията се казва за капровата риба. Комисията декларира своето намерение 2011, в началото на 2011 година да направи преглед, за да установи по реда на обичаната законодателна процедура а, мерки относно капровата риба и да изготви съответна законова а, база за това. Какво означава това? Капровата риба е нов пелагичен вид. Нов пелагичен вид обикновено той се лови а, от ирландския сектор, както и в а, датския. А, за Обединеното кралство, за Дания и за останалите, които ползват а, тази капрова риба, и става въпрос за улов в размер на близо 20 милиона. И тук се казва просто, искаме това да се е, опре на съответната законова база. Е, защото имаме обща клауза, която се казва всички други риби се е, ловят е, с риби с размер на окото до 100 мм. А, ако можете да пиете вода с вилица, аз няма да споря повече но става въпрос за размер, на окото 100 мм рибата може да мине през него. А, ние искаме, освен а, скумрията, мерлузата и другите видове, да се добави каправата риба. А от декември ние работим, за да използваме това изменение, този доклад, а, за да може да се попълни тази законодателна дупка. Защото комисията и съвета казват, че ще излязат с отделен акт. Защо да чакаме? Вече сме втория месец на годината докато мине цялата процедура и се включи парламента, ще изтече сезона за риболов. Става въпрос за 32 000 тона улов. И става въпрос също така, че а, квотите ни се определи, определиха още от 1983 година за страни като Дания, Обединеното кралство, които ловуват в това риболовно стопанство има вече натрупан опит. Затова искаме да кажем на докладчика, моля ви, направете разлика между а, този а, риболовен а, участък и всички останали технически мерки. Искаме да кажем на комисията и на комисаря. Просто защото ние си играем с а, вашите играчки, не се засягайте. Ние само искаме да ви помогнем. Ние ви помагаме. Става въпрос за 20 милиона. Не можем да си позволим да изгубим това. Поне за Ирландия така, не знам за другите страни. И, и Просто искам да пледирам пред вас. Не дейте да се подвеждате по тази позиция, която прозвуча и в Страсбург. Моля ви, направете разлика между останалите изменения и това, което се отнася до капровата риба. То е прагматично. То е единствената ни възможност, защото ми казаха през декември, че а, има проблем. Не е верно, няма никакъв законодателен, нормативен проблем и правната служба ме увери в това. Ние имаме именно такъв прагматичен подход. Ние сме се насочили към решаването на този въпрос. А, Дайте, е, помислете логично. Кажете, след като няма никакъв натиск върху запасите, защо да затрудняваме рибарите? Моля ви, внимателно прочетете изменение 11. Това не е техническа мярка за опазване. Някои казват, нека да не се занимаваме с процедурата на съвместно вземане на решение. Ние се изправихме тук съвсем неодавна беше и казахме на комисията. Ние ще ви подкрепим. Спомните си, господин председател, ставаше въпрос за Чили. Ние е, се изправихме а срещу комисията. Нека да го направим отново и да отстоим собствената си позиция по този въпрос. Благодаря. Благодаря сега. Кой иска да вземе думата? Да не повтаряме вече казаното. Имаме доста точки по дневния ред. Господин Хата. Благодаря. Чухме съвсем речовития ни заместник председател да ни обясни техническите мерки – а, след това чухме и а, положението а, за, по отношение на изменение 16, 11 за Шотландия. А, прозвучаха и гледните точки на а, професионални организации, както и на шотландското правителство. Сега тук въпросът опира до уточняване на техническите а, мерки, които, обаче, които се установи, че не съответстват на първоначалните цели. А, има и някои, мрежи, някои мерки, които бяха приети за 12 месеца. След това бяха продължени за 18 месеца, но не са включени тук – за тези, които се отдалечават във времето с още 18. Не става въпрос за 18 месеца от днешна дата, а става въпрос за а, считано от юни тази година, т.е. за още две години. А, комисията и госпожа Грилие е, също е, ще има възможност да, да коментира. Тя като че ли е, повярва на комисията, а комисията убедително а, ка, твърди, че няма възможност да се направи оценка на въздействието. А, игнорира се тези регламенти Надяват се, че тези нормативни разпоредби са дали резултат, желания резултат, но това не е така. А, моите изменения а, имат а, за цел да а, не се допускат нежелани последици. А, и уважаемите депутати а, не веднъж са доказвали, че могат да се обединят, когато става въпрос за разумни мерки, както стана с, непровишеният реболов или и с изхвърлянето на нежелания улов. Едно от последиците, от една от последиците тук а, се отнася до а, римто стопанство при което се лови мегрим. Там рибата бе засегната неблагоприятно от тези технически мерки, защото се е, лови риба, която не е пазарно привлекателно и следователно не постига желанта цел. Има и преки последици от е, увеличаването на обема на изхвърленият улов. Това може да се промени чрез изменения. Ние не само застъпваме а, такава една позиция, а ние изискваме намаление на а, изхвърлянето на, на улова. Що се отнася до а, размера на а, риболовните а, кораби и а, съответно размера на окото на мрежата. Това са въпроси, които касаят пряко препитанието на дребните рибари. Те всъщност ловят почти изключително определен, определени видове. Тези мерки им се отразяват много зле. Аз господин а, Стивенс обясни какво би означало с тях включването тук на заплитащите мрежи. Е, госпожо председател, аз няма да повтарям. А, ще това са всъщност първите точки, по които имаме правомощията да участваме в съвместно вземане на решения. Ако просто кимнем на комисията, ще кажем да, съгласни ми, че мерките не действат, че в резултат на тях се изхвърля риба че рибарите страдат, но няма да правим нищо по този въпрос, защото сме съгласни с вас. Не мисля, че това би прозвучало като убедително и логична позиция на нашата комисия. А, госпожо председател, аз не се спирам на широкият спектър от а, мерки, които са разписани в този регламент, а, а само а, тези, които на които се спираме тук по отношение на Ирландско море и северно от Шотландия. Ние бихме искали да постигнем желаната цел. Така ще пледирам и пред комисията. Ако могат да чуят гласовете на хората, които работят тези рибни стопанства, на експертите там, и да видим какви са пък обосновките, а, които биха а, застъпили тезата да не се пипа този текст. И ако нямат никакви такива а, волеизявления от а, Шотландия и Ирландия, ще им кажа да си а, изхвърлят възраженията и да не ни ги представят. Благодаря. Още веднъж искам да ви приканя да бъдете съвсем кратки. Госпожа Патрал Невеш. Благодаря. Аз съм внесла само едно изменение. Не смятам, че то може да бъде пренебрегнато, просто е и така. И не смятам, че аргументите на докладчика срещу моето изменение са достатъчно основателни. Съгласна съм, че всички изменения, които внасяме, трябва да са на солидна основа, да има научна информация, която да ги подкрепя, да има информация от сектора. Има критерии, които според мен на моето изменение изпълнява. То е свързано с премахване на забраната за тройните мрежи между 600 и 800 метра. Тези мрежи бяха забранени през октомври 2010 година, съвсем наскоро. Внесе се забрана относно тройните мрежи между 200 и 300 метра, без да има проучване, което да обосновава такава забрана. По отношение на другите видове хрилни мрежи, за тях има изключения, но за тези тройни мрежи няма никакви изключения. И за това няма никаква обосновка в каквото и да било научно изложение. Този вид риболов е изключително важен за рибите въдичари, Много често става въпрос за рибари с много малки лодки. Не говорим за голям индустриален риболов, говорим за сектор, който вече е изправен пред сериозни трудности и не смятам, че можем да си позволим да им нанасяме подобен удар, без дори да има научна обосновка. А трябва да има такава. Много често се казва, че проблема е свързан с акулите, които могат да бъдат уловени в хрилните мрежи и да им се навреди, но това не е вярно. Ако искате да започнем дебат по отношение на акулите, може да го направим, но аз смятам, че няма никакво проучване, което в момента да пледира за забраняване на тройните мрежи между 200 и 300 метра. Тази забрана беше внесена през октомври абсолютно произволно. Комисията не демонстрира никаква гъвкавост, придържа се към онова, което е решила и въобще не обръща внимание на критиките, които ние отправяме. Ако тази забрана остане и ако днес загубим възможността да се върнем към предишното положение, няма да е добре. Отново казвам, няма проучвания, които да обосновават нещо подобно. Освен това, ще загубим възможността да гарантираме възможността на флота да лови владичари. Това е нещо изключително важно за оцеляването на португалския риболовен флот. В бъдеще, съответно, ще сме в много по-затруднено положение, защото ще е по-трудно да се отхвърли тази произволно въведена забрана през октомври. Колкото по-дълго съществува такава забрана, толкова по-трудно ще е тя да бъде премахната. Абсолютно необосновано едно такова предложение и затова аз ще се придържам към своето изменение. Председателката. Надявам се, че вашето изказване няма да е толкова дълго, колкото на госпожа Патреал Невеш. Господин Капулаш Сантуш исках да кажа всъщност същото, което каза колегата. Нейното изменение е идентично с моето. Искам да добавя само едно нещо. И обръщам внимание на господин Кадек тук. Ако тази мярка не получи отлагане във времето, това ще е единствената такава мярка. Искаме просто да се продължи валидността на съществуващата мярка до октомври, за да може след това да се вземе решение за следващите две години, тъй като в момента няма никакво проучване. Става въпрос за забрана, която пряко засяга 370 лодки. Повечето от тях са с дължина по-малко от 15 метра. Това са текстове, които ще засегнат поминъка на много хора. Не може просто да проявим технократския подход тук и да не се основем на някаква е, научна оценка. Колеги, моля да ме подкрепите за това изменение. Председателката, благодаря. Госпожа Родост, благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че тя е свършила отлична работа. Ако правилно съм разбрала, тя се е допитала до всички заинтересовани лица. Това предложение е добре обмислено. По отношение на 2013 година, всички сме поели ангажимент да имаме едно разумно рибно стопанство, устойчиво стопанство, да контролираме свръхолова на риба, да укрепим маломерния риболов, да гарантираме, че ще има достатъчно риба за всички в морето, която да ни изхранва. Тук не говорим за законодателна процедура. Говорим за регламент, който по искане на комисията ще бъде продължен във времето, защото комисията смята, че още не е дошло времето за промяната, тъй като няма достатъчно оценки на въздействието. Колегите вече казаха на няколко пъти, че регламента беше прият без да има научна обосновка. Ако това наистина е така, а аз се съмнявам, че това е така, мисля, че трябва да дадем на комисията шанс да ни направи едно окончателно предложение, което да бъде е, на добра основа, да е свързано с законодателна процедура, да е свързано с това, което ние се стремим да постигнем по отношение на рибното стопанство, да има някакъв вид равновесие. Разбирам какво искат да ни кажат колегите. Те гледат а, какво става в своите региони. Много често хората се повлияват от а, общественото мнение в избирателните си райони, но искам да призова колегите да обмислят а, нещата. Нека да не правим нещо, което в крайна сметка ще се окаже прибързано и необмислено. Трябва да имаме стабилно законодателство, убедително законодателство. Ако погледнем старата обща политика в областта на рибарството, ще видим, че мерките не постигнаха желаните цели, затова трябва да дадем на комисията достатъчно време да внесе някакво разумно предложение. Не може просто да започнем да се месим в а, регламента, само защото шотландците имат различни интереси от португалците. Мога да дам примери от моя собствен избирателен район. Ако започнем нещо подобно, ще надхвърлим срока 2013 и в крайна сметка ще имаме нещо като старата политика в областта на рибарството, а не нещо ново. Няма да мога да дам думата на повече колеги, ще дам думата само на испанския колега и приключваме. Благодаря. Трябва да призная, че не съм експерт. Господин Ромева Ироеда се изказва. Трябва да ви кажа, че тук има териториално измерение, говори се за близостта. Информацията, която има в момента, е много различна от това, което казват различните оратори тук. Има информация, че има популации близо до Португалия, на запад от Шотландия и Ирландия, които са сериозно застрашени и се казва, че плановете за възстановяване са се провалили напълно и не са гарантирали увеличаване на броя на рибите в популацията. Ако за бъдеще няма никаква промяна в ситуацията на популацията. Не можем да продължаваме политики, които не водят до конкретни резултати. Затова трябва да погледнем измененията и да видим какво точно се, го... се казва в тях, каква точно е целта и как точно ще се подобри състоянието на запасите. Когато погледнем различните изменения, които са били внасяни до сега, ще видим, че те въобще не засягат запасите и това как да се повиши броя на рибите в тях. Така че има различни изменения, но тези на зелените са най-ясни. Те целят управляване на процеса на намаляване на рибите в различните запаси. И още нещо, което е много важно. Не трябва да се забравя, че трябва да се намалят изхвърленията, като се отчитат конкретни периоди. И, освен това, ясно казваме, че основната цел е да се защитят запасите и да се улесни тяхното възстановяване тези изменения може да са против а, онова, което беше изтъквано от колегите до сега, но аз мятам, че всичко, което правим тук, трябва да е свързано с увеличаването на броя на рибите в запасите, а не обратното. Чух а, много да се говори за научни оценки. Повечето от измененията са отхвърлени, защото се смята, че няма достатъчно научна, е, достатъчно голяма научна обосновка за тях. Тук не се засяга обаче сериозността на положението. на запасите. И няма да успеем нищо да направим, ако не отчетем и елемента на възстановяване. Следващия оратор. В този доклад има въпроси, които въобще не, не стъпват на научна основа. Има изменения по отношение на формата, изменения по отношение на същността. Къде е разликата между двете? Председателката. Благодаря. Комисията има думата да отговори на различните въпроси, които бяха зададени. Господин Бенеш. Благодаря, госпожо председател. Позицията на комисията по отношение на тези изменения може да бъде обобщена в рамките на два принципа. Първо, регламента трябва да гарантира продължаването на определени преходни мерки. Но ако започнем да дискутираме самото същество на техническите мерки, това няма да е редно, защото става дума за един преходен документ. Кои от тези изменения могат да бъдат подкрепени или не? По отношение на това комисията чита, че тези изменения, които едва ли ще могат да се приложат, не трябва да бъдат подкрепени. Необходимо е продължаване на съществуващите мерки, така както са в сила те в момента. Второ, както знаете, комисията винаги е заявявала, че всяка сериозна промяна на техническите мерки трябва да се основава на технико-економическа оценка, която трябва да бъде направена от научно-техническия комитет по въпросите на рибарството. Както знаете, повече от тези мерки сега за сега не са анализирани от научният е, комитет. Някои са анализирани, но повечето не са анализирани. Тези, които анализира комисията, комитета, научно техническа комитет, реши, че няма основание за изменения такива, каквито се предлагат. Във всеки случай, необходимо е първо да се направи оценка. А за повечето от предлаганите изменения подобна оценка не е направена. Единственото изменение, което отговаря на тези условия, според нас е изменение номер 11. Изменение, което става дума за капровите риби. Но става дума за едно изясняване на двусмислие в е, регламента. Значи, това изменение по-скоро е разясняващо, отколкото изменя, изменящо същината на текста. И е, научният съвет разгледа въпроса за е, а, а, капровата риба и, а, установи, че това изменение, изменение е уместно. А, има и, и становище на комисията от миналата година, в което се казва, че трябва да бъде намерено решение за уловът на капрови риби. Така че необходимо е, според нас, да бъдат продължени, да бъде продължение действието на преходните технически мерки. Необходимо е наред с това те да бъдат анализирани от научна гледна точка. И то в, в, с подкрепата на Комисията по рибарство. Сега по отношение на въпросът на госпожа Гранье. Какъв е нашия график във връзка с оценката на въздействието? обсъждането на тези технически мерки беше едно от предложенията на комисията, обсъдено тук, обсъдено и в съвета през 2009 година. И както може би си спомняте, комисията вече беше подкрепила реформи в това отношение и реши да се прилага една по-децентрализирана система – este enfoque de la Comisión no fue aceptado por el Consejo. Porque... Но предложението за подобна децентрализирана система не беше прието от съвета. Така че това предложение отпадна. Какво ще направим тогава от сега нататък по този въпрос? Госпожо председател, ние много ясно посочихме, че е необходимо много по-опростено законодателство. Законодателство, което дава много по-голяма възможност за маневриране. Необходим е по-децентрализиран, регионализиран подход. Необходимо е още един път да се разгледат техническите мерки, да установим каква ще е правната основа за тях и се надяваме, че в 2012 година по пътя на съвместното взимане на решения, възоснова на новата правна основа, ще бъде приета нова система, много по-децентрализирана система, възоснова на нуждите на отделните райони. Той ще направи едно изцяло ново предложение, предложение за нови технически мерки, които ще заместят съществуващите преходни мерки. Това ще избегне опасността да водим безкрайни дискусии защото сега ще започне обсъждането на новият регламент, пак ще кажа, който ще се е, опира на една по-децентрализирана система по процедурата за съвместно решаване на решения. Ще се вземе решение за този регламент, е, който ще отчете нуждите на регионите. Това е общо взето подходът по отношение на техническите мерки, който комисията ще възприеме. Разбира се, в този процес ще се консултираме с всички заинтересовани страни. Благодаря. предишната процедура не бе приета. Защото парламента не искаше да преотстъпи всички правомощията си по това, в това отношение на комисията, нито на съвета. Искам само да повторя, по-скоро да ви напомня за това. Е, това беше причината, е, поради която не успяхме при предишната процедура. Госпожа, Гре, госпожа Греве, благодаря. И слушах всички съображения, особено по връзка с изменение 11 и с, то може да бъде прието. Също се отнася и до първо изменение, което се отнася до формата. оставам обедена, че не трябва да гласуваме, не трябва да приемаме изменения, които се отнасят до изменения по същество на техническите мерки. Трябва да се опираме на нуждите на рибарите в различните райони, а също така и на научните становища. И именно това е което ни кара да мислим, че тези изменения не трябва да бъдат прияти. Стана дума за един местен, регионален подход. Знам, че рибарите, които добре познавам, искат изменения на техническите мерки. но трябва, да, трябва, тук да става дума за всички райони и за всички риболовни флотилии. флотили. Защото а, не може да има едни зони да така бъдат привилегировани и да им дадем някакви предимства, а, докато чакаме цялостното решение. Тоест, необходимо е глобално решение, защото а, Значи не трябва да предаваме на този доклад а, а, съдържание, а, а, което а, не, не, не би искало да направим, не, би, не бихме искали да направим. Трябва да се а, трябва да се опрем на оценката на въздействието, което ни обещава комисията. Затова и не трябва да приемем измененията по същество. не искам да започвам отново дискусията, която току-що приключи. Обикновено последен има думата докладчика. Така че съвсем като изключение ще ви дам думата, но не за да започваме на нова дискусия. Въпросът ми е към докладчика и към комисията. Намислите ли, че съществува противоречие между това, което се казва, че може би ще имаме регионализация след година-две, а докладчика и комисията тук що ни казаха, междувременно ще продължим да прилагаме централизирания подход, който противоречи на това, което тук що казахме, че искаме да постигнем. Госпожо докладчик, не бихте ли искали да отговорите? Знам, че приключихте, но ако искате, имате право на отговор. Можем, разбира се, да обсъждаме тук. А, о, но когато става, защото не е цел на доклада да определя бъдещата политика в, в отношение на риболова. И докато очакваме определението на тази бъдеща политика, за всеки може да гласува както иска, дали по кометологична или не процедура, но не тема на така доклада е а, бъдещето. Разбирам а, загрижеността в а, различни райони. Но а, цялата тази политика трябва да се подреди по друг начин, да се европеизира, ако можем така да кажем. Благодаря много. Искам да благодаря на комисията за участието, на... да благодаря на докладчика. Гласуването ще се проведе днес след обед. След а, дискусията с госпожа Заманаки, днес след обед ще гласуваме това предложение и така приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме към следващата, а именно протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Микронезия. Аз съм докладчик тук. Искам да кажа, че Микронезия, федералните щати Микронезия, са подписали а, протокол към споразумението по, в областта на рибарството с нас. Това е особена държава 600 малки острова насред Тихи океан. Когато обсъждахме въпроса в комисията за Запад и централната част на Тихи океан, стана въпрос, че Микронезия е особена, тъй като попада на пътя на миграцията на рибата Том това е една, един от най-големите е, риболовни участъци в а, света, а, над 1000 мили, а, Япония, Китай, Тайван. А, също като Микронезия имат протоколи с Европейския съюз. Предният протокол, както знаете, даваше същите възможности е, за рибните стопанства. Там се е, включваха и възможностите за улов с парагади. Посочена е конкретната сума тук в евро, същата като в предния протокол. По отношение на референтната сума, референтният тонаж, извинете, имаме намаление от 6000 разбивките 400 е, и 200 съответно за финансирането. Това ще е допълнителен пакет, е, с който ще подпомогне рибното стопанство в региона. Европейският съюз естествено е, има възможност да работи в този регион използвайки а, своя а, флот. Има там намаление в броя на корабите, които могат а, да продължават. Бяха а, 8, сега станаха 6. Парагади. Към края на януари Конгресът на Федеративните щати Микронезия ще ратифицира новия протокол. Ако тази държава положи тази е, ратификация, е, ще бъде е, забележително, защото Конгреса заседава изключително рядко поради огромния брой острови, които са представени там и огромните разстояния, които депутатите трябва да изминат. Та, това исках да кажа в контекста на това точно споразумение. Тук тази държава е, е, членува в, в Комисията по риболова за Западния и Централния Тихи океан въпросът е разгледан наистина изключително задълбочено на комисията. Микронезия е част от протокола от Киото и също така е, е положила подписа си по под редица международни документи за запазване на биологичното разнообразие и борба с, с климатичните изменения. Така че тук въпросът, разбира се, всъщност опира до продължителността на действие на този протокол, до тонажа а, и до финансовото измерение, както и, разбира се, особено е важно кога ще се извърши първото плащане, първия транш, как се измени размера на сумата и вида на корабите, които ще имат право да продължат да ловуват там. Основното нещо, което ми струва е важно, искам да го посоча на Европейската комисия, е, е въпроса за е, авансовото плащане за е, разрешителното за риболов. Това е част от една обща рамка. Първо, ще има плащане, защото ще има съдове, които ще извършват наблюдение. Първоначалното плащане също е тема, която евентуално бихме могли да обсъдим тук и по която аз искам да чуя какво мисли комисията, как изглежда като сума плащането, кога според комисията то ще, е, това плащане ще бъде извършено. Този протокол е много важен за Европейския съюз, тъй като всъщност потвърждава изключително важното присъствие, аз подчертавам думата присъствие, на Европейския съюз тази, в тази част на света и и по-специално отговорността по отношение на а, риболова а, ННН. Защото ние, Европейския съюз, сме единствената формация, която продължава да се бори против незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов. Не искаме да повтаряме никой от проблемите, които смутиха функционирането на отношението ни по време на предния протокол – затова искам просто една бърза и кратка оценка. Последният документ от комисията, който получихме, именно посочваше е, се посочваше идеята да се състави такава комисия, която да извършва наблюдения и да извърши такава последваща оценка за спазването на протокола. Това е необходимо, тъй като Европейския съюз има приета стратегия за развитие в региона. Тя се финансира от Фонда за развитие и освен стратегическия си характер, нашата дейност там е важна поради самото ни присъствие в този стратегически важен регион това присъствие ще помогне да се разбере какво се изисква от тези страни в региона по отношение на спазването на различните нормативни документи, включително по отношение на риболова ННН, и затова нашето присъствие там трябва да се подчертава. Същото правим и в други части на света, в Азия, например. А присъствието на Европейския съюз в тези води помага на различните правителства, например на островите Сейшел, да решава подобни въпроси с нерегулирания улов. такова е въздействието и по отношение на това, че ние служим за образец на различни други риболовни флоти, като например, например в Тайван и така нататък. В този регион ние сме единствения флот, който настоява за това за... и именно поради това нашето присъствие става още по-значимо. Както казах, с господин Стивън се срещнахме с представители на а, техния а, конгрес. Този въпрос а, за тях е особено важен. Въпросът за разрешителните. Първо, Европейският съюз отстоява от една страна а, за устойчив риболов. От друга страна спектъра обаче е Китай, който изобщо не проявява интерес към тази тематика. Ето така виждате колко стратегически а, важно е нашето присъствие там. Затова подкрепям този протокол. Знам, че имаше преди проблеми. И се надявам този път а, всякакви въпроси, свързани с финансирането, с които бе белязано миналото, да не се пренесат върху този протокол. Принципни са въпросите, устойчиво, устойчив риболов и много важно нашето стратегическо присъствие там. Още веднъж това е важно, защото в Тихия океан трябва да има глас, който да подчертава, да настоява и да реализира въпроса за устойчивия рыболов. Господин Санчес Первадес има първо думата. Благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Това е много важен документ. Този протокол, който имаме с Микронезия, е част от отношенията ни с страните от Азия и Крипския басейн. АКТБ. А, първоначално а, периода беше до 2016 година. Сега имаме възможност за а, въвеждане нови гаранции за отношенията ни по отношение на споразумението. Важно е да отбележим, че има плащания, наистина има някои компенсации, които все още не са разплатени. Специално за сенерите. Не трябва да кажа, че не сме се възползвали от различните е, възможности, които са предвидени тук можем да способстваме за по-силно развитие за, на района, за разкриване на работни места в риболова и то по начин, който да гарантира устойчивостта на риболова по отговорен начин и именно за това е изключително позитивно нашето отношение към този протокол. Ние е, го подкрепаме. И несъмнено това ще помогне като цяло за развитието на е, европейското рибно стопанство. Благодаря на авторите на доклада. Обясниха ни как действа Комисията за Западния Тихоокеански басейн и присъствието на Европа в, в тази част на света е абсолютно задължително. Споразумението беше подписано през 2007 година. През първите три години не бяха постигнати нито една от предвидените цели на протокола. Колегите ни казаха, че начин не е имало улов, който да се регулира от това споразумение. Бих искал да знам до каква степен Европейския съюз би трябвало да се интересува от това споразумение и каква гаранция имаме в бъдеще за нашите кораби, които са поискали разрешение да ловат в този район. Искам също така да попитам а, комисията дали става дума само да се борим а, с а, незаконният улов ли имаме нужда от подобно споразумение, тъй като самата Микронезия иска да се включи подобно споразумение. Когато говорим за устойчив риболов, Тази тема е изключително важна, защото това е зона, в която действат различни споразумения и протоколи. По отношение на законния риболов, това вече е съвсем различен въпрос. Този протокол, протокол конкретно засяга различни зони. Госпожа Билбао. Благодаря, Искам да подкрепя този конкретен протокол. Както каза председателката, европейския флот не е твърде голям там, но е важно да има европейско присъствие. Миналата седмица, след онова, което се случи, много се притеснихме относно критериите за устойчивия риболов, както и за отговорния риболов за Европейския съюз. Това е много важен въпрос. Вижда се, че други страни не споделят нашите критерии и параметри. Важно е да има добри практики и подкрепям най-вече това, което казахте, а именно необходимостта да участваме в съвместната комисия. да разгледаме споразуменията с Соломоновите острови, Микронезия и с други трети страни. Много е важно да се почетае, че членовете на комисията трябва да получават прозрачна информация относно развитието на риболова в този район. изключително важно е да се отчитат механизмите за контрол и гаранциите, които съществуват, за да се запази все пак някакво ниво на законност, тъй като проблема с незаконния риболов е изключително голям. Като съм прави колко различни страни ловят риба в този район – още веднъж трябва да демонстрираме, че европейския флот лови риба там, където има протоколи, споразумения и го прави според конкретни критерии и параметри за постигане на устойчив риболов. Това се прави по силата на споразумения. Има различни наблюдатели, и се спазват критериите на Европейския съюз. Имам и един въпрос. Предвижда ли се някакъв вид е, информация, която да казва, че риболова, който се извършва от а, Европейския съюз е отговорен. Някаква информация, която да се изпраща. Госпожа Патрал Невеш има думата. Тези протоколи са свързани с много средства от страна на Европейския съюз. Риболовния флот се състои от малък брой плавателни съдове. Въпросът е следния. Има ли възможност по някакъв начин да се увеличи броя на корабите, защото очевидно има интерес. Поне от страна на Португалия има интерес да се изпратят сейнери в а, тази риболовна зона. Определено има една лодка, която проявява интерес. В миналото тя ловеше риба там. За съжаление, обаче това не се прави, тъй като лодката не беше на разположение, е, плавателния съд по-скоро. Може ли този флот в крайна сметка да се разрасне? Това е въпрос към комисията. Председателката. Сега ще дам думата на представителите на комисията. По отношение на португалския плавателен съд, това не може да стане в рамките на този протокол. Аз смятам, че комисията ще може да ни даде отговори на различни въпроси по отношение на плавателните съдове и техния брой. Този въпрос трябва да се отчете. Е въпроса на Португалия. Господин Алесандро може да даде отговор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви благодаря, че вие така интересно представихте перипетиите по този нов протокол и негови преговорите по него. Има обективни причини, които попречиха на прилагането на последният протокол. Преди да отговоря на въпросите на колегите, госпожо председател, искам да ви обърна внимание върху един друго важен елемент от този протокол, а по-точно ясното разделяне между средствата, които се плащат за достъп и онези, които се плащат за секторна помощ. Това са промени, които ние постепенно въведахме в, в рамките на преговорите през 2010 година. Става дума за суми, които не са големи, но въздействието на това разделяне на двата вида суми е много важно, защото то ще позволи на службата на комисията да суспендира секторната помощ, тъй като секторната помощ не изпълнява своята цел. Става дума за едно а, качествено а, измерение, а, което не отговаря на това, което е залегнало в споразумението за партньорство. Много от изказващите се повдигнаха въпроса защо предишният протокол не беше приложен. Говориме за незачитане на изискванията на предишният няма да говоря за незачитане или нарушаване на предишния протокол, по-скоро ще говоря за неговото неприлагане. Ние се свързахме с властите от Федеративните щати Микронезия, които ни представиха банкова сметка, по която могат средствата да бъдат привеждани. Обаче съществува едно средство блокиране в системата, в резултат на което Комисията плати, разплати първият транш от предишният по предишният протокол, а пък корабопритежателите платиха вече и аванса. Но главната ни цел беше да възстановим това, което е било разплатено, но което а, не е отишло по предназначение а, за риболова на Федеративни щати Микронезия. И затова в член първи на протокола изрично се споменава а, годишно отдържане от 119 000 евро върху теоретичната ни размер на годишната помощ. Подобно отдръжка може да бъде правена и през трите години – за да може а, за да може да се покрият 500-те хиляди, които са били изплатени и които не са били използвани за прилагане за прилагане на протокола. Тоест, ние защитихме интересите на Европейския съюз. Това първо. Второ, парите, които са, бяха дадени като аванс от корабопритежателите. В текстът на анекста по-скоро първа глава, втори раздел, точка трета А, се казва, че сумите, които са платени в аванс по предишният а, а, протокол, ще бъдат а, прехвърлени по първата глава на новия протокол. Целта е това, което вече е платено, да бъде осигурено и прието от властите на федералните щати Микронезия. Това има значение за продължаването на преговорите, защото ако има блокиране по този въпрос, те няма да могат да продължат. Разрешете ми сега, госпожо председател, да се опитам да отговоря, а, доколкото мога, на различните въпроси, които бяха зададени. Очевидно е, че става дума за едно ограничено присъствие на европейски риболовни кораби. Както в открито море, извън 200 милната зола, така и в по силата на съответните споразумения с страните на Мигронезия. Но макар и ограничено присъствие, това е едно символично присъствие, което ни позволява да препотвърдим в регионален план пред регионалната комисия по въпросите на риболова. Нашите интереси. и вие, госпожо председател, присъствахте на годишното, на годишното събрание и вие видяхте колко труден, в каква трудна атмосфера прочитат, потичат дебатите а, също така станахте свидетел на необоснованите атаки по отношение на европейската риболовна, европейския риболовен флот в тази част на света. Един от изказващите се а, подчерта, че ние не сме изпълнили а, задължението си за а, а, връзки с обществеността и се опитаха да критикуват дейността на европейските риболовни кораби. но те изобщо нищо не казаха за риболовната дейност на други страни, не европейски, членове на Европейския съюз, които са абсолютно активни и ловът в тази част на Тихият океан. Именно по тази причина ние решихме да засилим нашето присъствие в рамките на нашата делегация е, е, за Тихия океан, за да може да следим по близо двустранните отношения и отношенията в, в, в, в регионален план. Е, знам, че едно предприятие има, което поиска от комисията да се засили нашето присъствие, административното ни присъствие. Вие, госпожо председател, зададахте и въпрос по отношение на отношението на властите, микронезийските власти. А, по-точно, а дали е ратифициран текста на новия протокол? Съгласно информацията, с която разполагаме, резолюцията, представена на парламент, на микронезийският парламент, е, това е един конгрес, така наречен, защото това дума за една федерална държава, но резолюцията е представена на този парламент и ние ще се стремим да получим максимално точна информация, за да разберем дали тази резолюция е била приета, което ще позволи ратифицирането на протокола. Но по времето на преговорите с Микронезия през май миналата година съществуваше политическа воля от страна на изпълнителната власт в Микронезия да се приключат преговорите, резултатът да бъде един нов протокол, който да бъде прилаган. Сега по отношение на наблюдателите. В протокола се предвиди а, изплащането а, на разходи за наблюдатели. Това проистича от а, препоръките на а, WCPFC. За жалост, това се оказа един от, една от пречките за преговорите, препани камък, И при тези преговори, преговорите между Микронезия и Европейският съюз трябваше да се прилагат еднакви изисквания към всички риболовни лодки, които ловат в микронезийски води по отношение на тези средства, изплащани за наблюдателите беше постигнато споразумение за продъл... продължаване на тези плащания. Несъмнено, това е един допълнителен разход, но този разход помага за укрепване на нашата позиция и за да се, това да се покаже, че европейските риболовни колаби са непрекъснато под наблюдение поради присъствието на микронезийски наблюдатели. И, и последният въпрос по отношение на португалското искане. Съжалявам, но португалското искане постъпи в службите на комисията доста след приключването на преговорите по протокола. Но ние сме гъвкави, ако има кораби, които не използват изцяло възможностите за риболов, които са предвидени по протокола, това, което остава, може да бъде използвано от португалските кораби. Но португалското искане ще бъде взето предвид през следващите ни преговори с островите Кирибас когато ще обсъждаме нашата бъдеща стратегия, ще видим какви са възможностите за допълнителен улов, за да може да отговорим на искането на португалската страна. Опитах се набързо да отговоря на зададените въпроси. Ако съм изпуснал нещо важно, моля, подсетете ме. Е, е, Благодаря. Мисля, че давахте отговор на всички въпроси, които бяха зададени. Аз се присъединявам към голяма част от коментарите. По отношение на наблюдателите има известно разминаване тук. Важно е да се разбере дали протокола е ратифициран от Конгреса на Федерални щати и Микронезия, защото ако това не се е случило, няма как да продължим напред. Искам да разбера какво става по отношение на правителственото одобрение. Предполагам, че те се срещат в рамките на месец, за да обсъдят различните въпроси. Комисията ще ни каже, надявам се, какво решение ще вземат в рамките на федералните щати. Микронезия, през месец март ще гласуваме. Всъщност на 12 април ще гласуваме. Благодаря на господин Алесандро за това, че дойде в нашата комисия. Преминаваме към следващата точка. Програма за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Госпожа Патрао Невеш ще ни даде информация относно разискванията с комисията по този въпрос. Имате думата. Благодаря. В началото искам да поговоря за някои процесуални въпроси. Доклада беше даден на Комисията по транспорт, тъй като тя е водеща. Комисията по рибно стопанство трябва да даде своето становище. Комисията по рибно стопанство смята, че по този въпрос трябва да се отчете факта, че ние трябва да сме асоциирана комисия. Дали сме своите аргументи в защита на тази позиция. Регламента и цялата ИМП са свързани с идеята, че трябва да има хоризонтален, цялостен подход за развитието на морето. Ние смятаме същото нещо затова казваме, че Европейски парламент трябва да работи по тази тема. Трябва да има две комисии, които да работят постоянно по отношение на ИМП. Не трябва да сме в ръцете само на един сектор. Отчитаме факта, че за морето трябва да има цялостен подход. Отчитаме факта, че трябва да се работи и в тясно сътрудничество. По отношение на засиленото сътрудничество, смятам, че Комисията по рибно стопанство трябва да е асоциирана и ако това стане, ще отговорим за ще отговорим на искането за създаване на истинска интегрирана морска политика. Компетенциите на Комисията по рибно стопанство са много ясни. Говоря най-вече за член 2, точка Д, както и член 3. Всички тези текстове и най-вече по точка D и 3, точка 2b са важни и се позовават на сектора на рибното стопанство и най-вече на крайбрежния риболов. Говори се за екосистемен подход, който е много важен за сектора на рибното стопанство – В тези членове се говори за ролята на рибното стопанство в рамките на външната политика. Нашата комисия има важна роля по отношение на външната политика, когато е, сключваме споразумения за риболов с трети страни. Така че има аргументи, които подкрепят нашата теза да сме асоциирана комисия. Точно за това Нашата комисия започна процедура по силата на член 50 от регламентите. Все още изчакваме решение. В момента извършваме кореспонденция. Според информацията, която получих наскоро, На 15 февруари се очакваше да има резолюция, но тя е отложена, защото след последната декларация на Комисията по рибно стопанство, председателския съвет прие препоръката председателя на комисията по транспорт не е готов да прояви гъвкавост обаче. Той не иска ние да сме асоциирана комисия. Съответно, председателския съвет реши да отложи решението. Надявахме се то вече да е на лице, но това не е така. Нямаме сериозни основания за оптимизъм в момента, но се надяваме, че председателката госпожа Фрага ще може да ни даде допълнителна информация относно процедурните аспекти. Това е положението в момента. Ще продължим да работим, въпреки факта, че няма решение за нашето искане да се превърне в асоциирана комисия. Правилника за дейността е, поправя се ораторката, всъщност регламента за ИМП предвижда възможността за финансиране по отношение на изпълнението на тази интегрирана морска политика. Финансирането би трябвало да покрие разходите между януари 2011 и декември 2013. Всъщност обаче процеса на финансиране приключи на 31 декември 2010, така че трябва да действаме бързо. Дейностите, които би трябвало да бъдат финансирани чрез одобрението на настоящия доклад, са най-вече пилотни проекти, семинари, информация за обществеността, наблюдение, обмен на добри практики, съпоставяне на данни. Всъщност, това са дейности, които са изключително важни, ако желаем да следваме заключенията на доклада, който беше прият на 15 октомври 2009 година. Не трябва да забравяме, че интегрираната морска политика се появи като заместник на предишни политики, които биха дали възможност на Европейския съюз да действие да отговори на очакванията. Сега обаче нещата малко е, се е, спряха на едно място, влязохме в задънена улица. Това не можем да позволим да се случи. Не може едно такова финансиране, което не е особено голямо, така или иначе да се бави допълнително. Защото това би означавало да допринесем за премахването на всички дейности, които вече споменах. Какво ще стане след 2013 година по отношение на ИМП? Тази политика трябва да започне да действа и да се прилага. Говорим за 500 милиона евро. Това според мен е минимума, за да може тези дейности да продължат е, да се извършват. Тези средства идват от е, функция номер 2 на общностния бюджет. В момента има съществуващи средства, които още не са били заделени. Има 50 милиона евро, които не идват от а, нито едно бюджетно пиро, свързано с рибното стопанство. Затова искам комисията да даде малко повече пояснения относно източника на тези средства, защото в последните няколко седмици получих подобна информация по отношение на конкретните предложения в регламента. Има няколко, които могат да променят и да подобрят нещата. В член 8 се говори за уточняването на происхода на финансирането, защото има финансиране, но не знаем откъде идва то. Може ли комисията да каже в крайна сметка откъде идват средствата? Това ще е полезно за регламента. Още едно изменение искам да предложа по отношение на член 13, консултативния комитет. Този консултативен комитет в крайна сметка е само консултативен. Тоест, той няма да се намесва в правомощията на комисията за определяне на годишните насоки. Няма да има по никакъв начин въздействие върху това, което комисията прави по отношение на определянето на целите за финансовия пакет за ИМП. Би трябвало да придадем малко повече правомощия на този комитет, да укрепим неговия статут. Сега говорим за регулаторен комитет, който да има малко по-засилени правомощия. Настоящия комитет ще замени вече съществуващия. Той ще извършва нещо като проучвателна процедура, именно малко или много тази функция отговаря на това, което прави регулаторния комитет в момента. Аз мятам, че този комитет би трябвало да има думата по отношение на ИМП. Затова имам и втори въпрос към комисията. Бихте ли пояснили малко по-добре каква точно е альтернативата на този консултативен комитет? Каква е тази процедура за проучване, за която вие говорите? Ако получим отрицателен отговор на нашата молба за това да сме асоциирана комисия, имаме Крайен срок за нашето предложение е от 15 март. Все още чакаме отговора обаче. Той още се бави, отлага се. Така че няма как да имаме крайен срок тогава, ако това продължава за представане на нашия доклад. Благодаря. Госпожа Реймерс има думата. Да, благодаря ви. Искам да изразя ясна подкрепа за позицията на колегите. Защото в общата ни политика по отношение на рибното стопанство, както и в интегрираната ни морска политика, рибното стопанство трябва да е равнопоставен партньор. Очевидно, е, че ние трябва да, се, да бъдем приемани адекватно като асоциирана комисия, както става, например, по отношение на темите, касащи селското стопанство. В моя регион а, ние имаме важна транспортна, а, важна транспортна роля. Трябва да имаме добър а, баланс, а, примерно за м, връзката море-море така че нашата дума трябва да се чуе. Господин Стивенсън. Госпожо председател, аз също съм а, на мнение, че трябва да дадем важен принос в изготвянето на този доклад. А, защото нашите проблеми, примерно за чуждите видове, които се изхвърлят а, или пренасят в чужди води, това е проблем, който е много сериозен, включително за естуарните води на много държави членки. Енергетиката да вземем. За сондажите в офшорната зона сега говорим за проекти за изграждане на вятърни паркове на море. Неодавна на, за, в водите край западните брегове на Шотландия, остров Тайри и ми показаха а, такъв обект, те просто а, са отишли на място и са заболи пръст на картата. Ето тук ще изградим а, този вятърен парк без никаква консултация с местните рибари, никакви а, консултации просто им казали, ще трябва да се преместите. За околната среда. На картите пак а, се тегля една черта и се казва, ето това ще е защитена морска зона, без никакви консултации с рибарите. А, комисията по развитие всеки път, когато говорим за международни споразумения за партньорство, казва това е наша а, тема. Но това са все е, случаи, в които решенията се отразяват на ремдостопанство и на рибарите. Затова нашата комисия трябва да бъде водещ партньор в това сътрудничество. Благодаря, господин Гроварчик. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че пак се повтаря същата история. Ако си спомняте, миналата година имаше доклад за интегрираната морска политика, като се е, разглеждаше транспортната комисия. И той не беше пропит с дух на оптимизъм, така да се каже. Защото не се смяташе, че по отношение на транспорта а, имаме някаква стратегическа роля. Тоест не се открои като важен, а това трябваше да стане. Тогава имаше доста предложения за изменение, обаче само едно се прие. Специално в връзка с темата за интегрираната морска политика. Исках просто да ви припомня, че трябва да работим като асоциирана комисия с други комисии. Трябва, например, да отчетем какви са интересите на Китай, какви са финансовите интереси, а, и така нататък. Тече цял един процес, който ще докара нещата до там, че морската економика ще се изтласка извън фокуса на вниманието. И за това искам да ви призова във вашите политически групи да лобирате по този въпрос. Комисията по рибното стопанство има правомощия. Основният мандат е да представлява вижданията на Европейския парламент в и МП е, и това да става по един начин, който да превърне е, морската политика в крайъгълен камък. Благодаря. Мисля, че не става въпрос, колеги, за някакъв секторен подход. Та, тази интегрирана морска политика е хоризонтална а, и ръмното стопанство е интегрална част, основна част от нея. Съответно, трябва да има нужното бюджетно осигуряване. Трябва да имаме и достатъчно данни, за да се провеждат задълбочени анализи. Как а, това може да се отрази на други свързани теми по отношение на популациите, на видовете и на рибните и на риболова изобщо? Ние тук обаче имаме а, възможност за съвместно вземане на решение и трябва да го използваме. Има много фактори, включително економически, които трябва да се отчитат в ИМП има нови средства и форми на производство, които съответно трябва да бъдат подложени на анализ и оценка. За това е особено важно да а, участваме за да, като комисия, за да се разбере тежестта и важността на темата. Благодаря ви, господин Милан. Eh, Благодаря. Аз а, мисля, че а, става дума за принципен подход. Аз съм съгласен с докладчика, но не бива да спираме до там. Защото не става дума само за това да спазваме процедурата за засилено сътрудничество. Аз имам въпрос към ръководството на парламента и на комисията. А именно, къде може да се разположи интегрираната морска политика, защото, доколко си спомням, в предния доклад имахме засилено сътрудничество тук и струва ми се, в резултат на всичко това се оформиха само няколко въпроса. Смятам, че по този въпрос трябва да излезем с а, много ясна политическа позиция. Да настояваме да се дадат някакви насоки. Защото ако се задълбочите в същината на тази програма. 80% от ресурсите, от парите, не са за целите на транспорта, дори в тяхното предложение. Мисля, че над 70% от средствата са за предназначени за две основни неща. Запазване на биологичното разнообразие в морската среда и свързаните с това мерки и наблюдение и мониторинг, контрол. Не може да се каже, че това се отнася само до един сектор, а, че рибните стопанства специално се нуждаят от мярка за кон... мерки, рамка за контрол. А, неодавна разгледахме доклад, в който се говореше за изграждане на база данни. Това е една от основните ни цели. Ако си помислите всички контролни дейности, всички дейности по наблюдение, докъде ни водят? Не става въпрос за сила. Не би било редно да си мерим силите с транспортната комисия, а, като настояваме за процедурата на засилено сътрудничество. Тук става въпрос за основна политическа концепция – и ако това не стане, аз, например, няма да дам своето становище. Не, защото не ме интересува какво става. А, какво ми предлага докладчика, а защото ние искаме силна политика. Искаме да се е, разглеждат нашите предложения за изменение е, сериозно и в пленарна зала. А това няма да стане, ако е, не ни включат процедурата. Мисля, че в сегашния вид на, документа има определен някои ограничения. От една страна става дума за данните представени в таблици. Ако се подобри, ако се одобри в сегашния вид регламента, аз искам да покажа, че чрез нормалната бюджетна процедура и трансфери е, нещата могат да се променят много по-лесно, отколкото да се пипат табличките дадени тук. А, чрез управлението на средствата ще се откроят политическите цели, така да се изразя. Затова аз искам финансирането да бъде част от основния текст, а не да бъде табличка в анекса. Знам, че въпросът е технически, но такава една промяна може да промени политическата визия по отношение на прилагането на документа. Второ, имам доста ограничено разглеждане по отношение на това за къде се насочват парите, а, на схващането къде в крайна сметка се намира интегрираната морска политика. Аз не съм съгласен. Виждам, че докладчика не е съгласен. Но морето не спира, не свършва до брега. А, има такава концепция морската политика не се простира само до бреговата линия. Според мен е, трябва да погледнем на интегрираната морска политика като на политика, която о, отива по-далеч от плажа. Примерно, изхвърлянето на серни замърсители – морето и в вливащи се в морето реки. Ето ви просто един е, пример. Една идея. Не знам, че примера не е много значим. Представете си морския баланс на Адриатика – за Италия. Нивото на замърсяване на, рек, на морето и съответно запазването на биологичното разнообразие и възможностите за минимално извършване на риболов по тази програма. Тук вероятно не, вклю, не включва морския водния транспорт, но а, примерно има една голяма река, която излива огромни количества замърсители в Адриатика и трябва да се разглеждат различните възможности за проникване на замърсители в морето, защото нормално е тези фактори да влияят на биологичното разнообразие и, за, и на размера на запасите от риба. Така че вместо да почваме да водим преговори с транспортната комисия, а, искам а, да поставим въпроса в по-генерален план. А, защото винаги, когато се водят преговори, а, можете да не спечелите съвсем. После, струва ми се, че ако ние даваме становища, това ще допренесе до една, една по-широка база на целия документ. После, а, посочва се в а, а, заглавието а, член 72-73 от Лисабонския договор. Това са текстове, които се занимават с правосъдие и с свобода. Виждам, че става въпрос за правата на лицата, които идват в Европа е, но няма нищо, което да се отнася към интегрираната морска политика. И аз бих казал, о, че трябва да отпадне е, това позоваване на този текст, защото иначе се отбиват и от финансовите средства за цели, където е, парламента и, та нашата комисия не искат те да отиват от този бюджет специално. Благодаря, госпожа председател. Бих искал да подкрепя докладчика. Мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да заемем една категорична позиция по този въпрос, защото транспортната политика е само елемент от интегрираната морска политика – ние не можем да работим сами, без да вземаме предвид това, което се обсъжда в другите комисии. Защото говорим за интегрирана а, морска политика. Политика, а, която взима предвид а, биологичното а, разнообразие, енергийна политика, земеделска политика и най-различни политически аспекти има тази интегрирана морска политика. И тя трябва да включва някакво елемент на регионално, районно планиране. Когато трябва да защитаваме морски и други видове организми. Това се отнася също така и за корабоплаването и морския транспорт. Мисля, че сме длъжни да участваме в решаването на всички тези проблеми, независимо от това, че не е нашата комисия е водеща. А, трябва така да се каже, да си покажем малко а, рогата и да се опитаме да участваме навсякъде, където е необходимо. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът е възприяла на правилен подход. Не можем, не може да се пребрегне морския транспорт, било крайбрежен, било друг. Не може да пренебрегнем изискванията за безопасност и екологичните условия на този вид транспорт. Но има и нещо друго. Интегрираната морска политика несъмнено трябва да се съобразява с разширяването на транспорта в световен мащаб и тенденцията той да помага за опазване на околната среда. Обикновено се вземат предвид емисиите, било на единица мощност, било на, било на човек. При риболова обаче, примерно, допълнителните допълнително транспортно отварване е било в Средиземно море, в Атлантика или в Балтийско море, трябва да се вземе предвид на отварването от този транспорт. Нашият шотландски колега посочи, че морето се използва все по-интензивно било за аквакултури, ветропаркове, газопроводи и нефтопроводи. И ние ще бъдем, ще се сблъскваме все по-често с всички тези проблеми по един некоординиран начин, които влияят по различни начини на политиката в областта на риболова. Тоест, трябва да се споразумеем с Комисията по въпросите на транспорта – да работим съвместно с Комисията за безопасност на корабоплаването. Също така и в областите на изхвърлянето на баластови води, контрол върху емисиите, всичко това, което засяга морето и биоразнообразието. трябва да посоча, че този въпрос е обсъждан вече многократно и доста отдавна. Интегрираната морска политика като че ли няма правна основа в е, договора. Приложение седмо споменава компетенциите на съответната комисия – господин Стивен предлага да се промени именно това седмо приложение, което се отнася до правомощията на различните комисии. Така че да може да разберем какви ще бъдат тези правомощия по отношение на формулирането и провеждането на интегрираната морска политика. Същото се отнася и до проблема за транспорта. Участието ни в тези дебати. Всички знаем от какво се нуждае риболова, но как да го постигнем? Ако една определена общностна политика е пряко свързана с интегрираната морска политика и с рибарството, И ако трябва да се установи какви са правомощията на различните органи, които се занимават с нея, не трябва да се забравя така нареченият екосистемен подход. Защото а, риболова е а, а, така, чисто общностна, обект на чисто общностна политика. Така и трябва да бъде. в рамките на интегрираната морска политика, трябва да видим на какво ниво и на каква основа трябва да се участва в нея. Най-малкото на основа на член 50, но също и на основа на член 51, за да установим какви ще бъдат различните нива на отговорност. За жалост, когато сме обсъждали по-рано въпроса за интегрираната морска политика, като че ли правим крачка напред, две крачки назад. Защото като че ли не, се, не успяваме да уточним кое е главното. И различните парламентарни комисии, като че ли не разбират е, съответните отговорности. Е, отговорности, които засягат е, интересите и обхвата на дейност на други комисии. Това се отнася и за транспортната комисия, комисията по въпросите на транспорта. Колкото до съвместното взимане на решение, с комисията по транспорта до сега не е имало сътрудничество. Така че член 50 на практика изобщо не се прилага по отношение на сътрудничеството между тези две комисии. А става тук дума за застъпващи се отговорности и трябва да видим как нещата да се уредят а, между тези две комисии. Разбира се, риболовът е риболов, транспортът е транспорт. Това са две различни дейности, но имат и застъпване между тях, при покриване. Така че ние трябва да настояваме това, което се отнася до нас, да се занимаваме ние с него, без по никакъв начин да отнемаме част от правомощията на Транспортната комисия. В всеки случай бих искала да попитам комисията дали е съгласна с госпожа Петра, Петрао. И а, точка 4, 412 от член 51, искам да попитам, 50 милиона евро, които се предвиждат, които, дали те влизат в категория 2? И в същата точка 4.12 става дума за бюджет, средства необходими за препрограмирането на бюджетните средства. Дали тя влиза в тези 50 милиона, влизат в бюджетният ред за риболова или могат да се използват и други цели. Не е особено ясно. Това е нещо, което бих искала да помоля комисията да обясни. Ако транспортната комисия иска а, те да използват тези средства, хубаво, добре, обаче те да а, а, поемат всички плащания по тази политика. Това е въпрос, който трябва да се разглежда в светлината на финансовата перспектива, иначе изобщо не можем да решим този въпрос. Господа Бибал. Благодаря. Напълно съм съгласна с различните аргументи, които бяха изтъкнати. Искам да ви кажа обаче, че съм член на Комисията по транспорт и ще засегна този въпрос там, защото това е единствения начин да стигнем до някакво решение. Как иначе, ако не говорим с Транспортната комисия? Господин Бенес. Interno del Parlamento sobre el papel de sus distintas comisiones. Lo que sí nos gustaría recordar. Благодаря. Искам да ви напомня, че ние се опитваме да постигнем някакво споразумение и с законодателите трябва да стигнем до споразумение максимално бързо в рамките на 2011 година. Това е изключително важно, за да може да осигурим финансирането на каквато и да било интегрирана морска политика. На второ място, хоризонталния характер на тази политика, нещо, което беше изтъкнато, е ключова характеристика. Всичко, което се прави, за да се постави фокуса върху цялостния характер на тази политика, е стъпка напред. По отношение на конкретните въпроси, които ми зададохте, госпожа Патрано Невеш и други депутати попитаха за източника на финансиране. Искам да ви кажа, че този бюджет от 50 милиона идва от маржа по функция 2. Какво означава това? Това означава, че това е част от бюджетната рамка, а не са допълнителни средства от бюджета. Това са пари, които идват от бюджета и е свързано с политики, които ще бъдат финансирани по функция 2. Когато говорим за репрограмиране или препрограмиране, не говорим за препрегрупиране на средствата за риболов, а говорим за препрограмиране на самата функция 2. част от тези средства, заделени по други програми за функция 2, ще бъдат прехвърлени към тази политика. С други думи, ние не взимаме средства от рибното стопанство. Това трябва да се каже ясно. Ние просто вземаме една малка част от средства по функция 2 и ги прехвърляме към тази конкретна интегрирана морска политика в този случай? Други въпроси, е, които бяха зададени, бяха свързани с различните комитети. Европейската комисия е предложила да има консултативен комитет по различни причини, които ще ви обясня. Първо, защото Според новите правила, консултативният комитет е начина да се действа. В този случай този комитет ще изпълнява контролиращи функции, проучвателни функции. За какво точно става въпрос? Когато говорим за значителни бюджетни суми и когато говорим за препрограмиране или пренасочване на средства, този комитет ще работи е, тук, ще се намесва. Има още един въпрос, който трябва да се отчете, е именно политическата чувствителност на различните въпроси и различните дебати между съзаконодатели. Като цяло, този въпрос, според нас, не е политически деликатен. Има широка подкрепа за интегрираната морска политика. Затова това условие тук не е на лице. Няма съответно проблеми, които да се създават. По отношение на комитета за проучване, той ще се занимава с широкото прилагане, но този въпрос тук не стои на дневен ред. По отношение на правните основания и глава 5 от Лисабонския договор – има правна разпоредба, която е конкретна, избраното правно основание по никакъв начин не засяга финансирането. Това давам като отговор на въпроса на депутата, който го зададе. Господин Кюн иска да зададе въпрос. Да. Благодаря. за бъдеще ще има много широко разпространено прехвърляне на стоки по море. Например, ако погледнем Босфора или Северно море, ще видите, че ще има засилен трафик ще има много въпроси свързани с инциденти, ще има допълнително предвижване на танкери, така че има нужда от голяма доза сигурност и безопасност в тези пространства, в които няма кой знае какво пространство за, за придвижване. Вероятно в инцидентите ще участват понякога риболовни кораби, туристически и плавателни съдове, така че трябва да отчетем и този аргумент. Председателката, никой не иска да изключва транспорта от всичко това, просто трябва да видим кой и каква роля ще играе. Въобще не става въпрос за изключване на транспорта. Как а, мога да загърбя ролята, която играе транспорта? в ИМП. Трябва обаче да видим каква е ролята на интегрираната морска политика. Госпожа Патрял. Няма много за добавяне. Тук искам да благодаря на колегите за коментарите. Благодаря ви за изказаната подкрепа. Ако не се лъжа, имах единодушна подкрепа за това да поискам да сме асоциирана комисия. Става ясно и все по-ясно за всички нас, че ИМП е обща политика с хоризонтален характер и че единствения начин да отчетем нейния характер е да се съобразим с това. Ако ИМП бъде подложена на анализ само от Комисията по транспорт, ако им бъде дадена такава привилегия, просто ще загърбим този хоризонтален характер на тази политика. Така че имаме нужда от разглеждане от различни гледни точки. Транспортната комисия не споделя нашето виждане и председателския съвет отлага своето решение. Трябва да ви кажа, че съм голям песимист по този въпрос. Тук не става въпрос само за този конкретен регламент. Това решение ще засегне цялото бъдеще на ИМП, Знам, че няма желание да има споделени компетенции, но се надявам, че ще се вземе все пак благоприятно решение. Каквото е решение да се вземе, то ще засегне абсолютно всички аспекти на нашата работа с различните други комисии. И особено нашата бъдеща работа с Транспортната комисия. Нека да видим какво ще стане. Беше приятно да чуя, че всички колеги защитават една такава позиция. Колеги, по никакъв начин не искаме да бавим процедурата. Разбираме, че е много важно средствата да се предоставят на време, тъй като възможността за финансиране приключи на 31 декември 2010 година. И каквото и да правим, не искаме да забавяме процеса. Председателката. Благодаря. Благодаря и на господин Берес от комисията. Така, приключваме на следващото заседание. Ще обсъдим този въпрос. Сега ще се върнем към точка 6, казва председателката. Става въпрос за протокол за споразумение с Сейшелските острови. Става въпрос за точка 7. НП ще а, говори тук, естествено, но първо ще дам думата на комисията, за да представи новия протокол за сътрудничество между Европейската общност и Сейшелите. Благодаря, госпожо председател. Споразумението с Република Сейшели е много важно. Едно от най-важните, които Европейският съюз е сключвал с трета страна. То е част, това споразумение е част от мрежата, системата от споразумения, които включваме в зоната на Индийският океан. То е толкова важно за, за нас, колкото и за Сейшелите. Нека накратко изложа най-важните пунктове в този нов протокол, сключен през май миналата година с Република Сейшели. А, той ще трае, протоколът ще трае, ще действа три години. А, а, става дума за 12 района предвижда намаляване на тонажа във връзка с предишният, а, с предишният протокол. А, от, а, намалява се а, от 52 хиляди, от 63 000 на 52 хиляди тона. Споразумяхме се за това с Сейшелите, защото установихме, че има намаляване на улова и че има отрицателно въздействие на пиратските действия в тази част на Индийският океан. Пиратски действия, които засягат и морския транспорт, и риболова. Финансовата компенсация, която плаща Европейският съюз по силата на разделянето от една страна е, за достъп, пари за достъп, от друга страна пари за секторна помощ. Това са 5 милиона и 600 хиляди е, евро. Е, средствата, които са за право за, за достъп, казах, че сумата се разделя на две, това са 3 милиона и 300 хиляди евро, а за помощ за секторната политика сумата е 2 милиона и 120 хиляди евро. Тези средства са отредени за да се помогне на Сейшелите да развиват устойчив риболов. това е така сумата, която ще ги насърчи да развиват устойчив риболов. Очевидно тези средства няма да бъдат достатъчни за развиването на една цялостна устойчива политика на риболова в Сейшелите, но ще помогнат за създаването на подобна политика. Разрешенията ще бъдат давани сред, след авансови плащания на корабопритежателите. 61 хиляди евро, 61 евро на кораб ще се плащат за а, а, разрешения от страната на, Република Сейшел споразумяхме за една, една значителна сума. Става дума за аванс. сума, която ще бъде платена на два транша. Първият транш, нямам, не спомна точно цифрата, при искането и вторият, манш, вторият транш по време на в хода на годината. Предвижда се по двама шейселски моряци на кораб. На кораб. Това ще има реално въздействие. Ако искаме в средносрочен и дългосрочен план да насърчиме да устойчива и ефективна риболовна политика за Сейшелския риболовен флот, трябва да помогнем за подготовка на моряци и на рибари от Сейшелските острови. Броят на корабите, които се смятат, че ловуват в Сейшелски води, също ще има много голямо влияние върху тази политика. Искам да напомня, че населението на Сейшелските острови е доста малко. Мисля, че съгласно последните цифри, ако те са още в сила, става дума за около 80 000 души. Тоест, нашите мерки ще имат реално въздействие върху сейшелската економика. Предвиждаме също така в рамките на нашите отношения с страните от басейна на Индийския океан, предвиждаме регионални мерки за надзор, в които ще участват четири страни, с които имаме споразумения в областта на риболова. Ние ще окажем финансова помощ на регионалната програма за надзор, Сейшелите, Мадагаскар, Коморските острови и Мозамбик. Всеки от тях също ще допренесе според силите си за надзора. В рамките на регионалната програма насърчаваме ефективни мерки а, чрез редица с мерки срещу корабите, които ловуват без разрешителни и без да зачитат изискванията било близо до Сешелските острови, било край Мадагаскар, било в открито море. И нещо накрая. В, в, в, този протокол ние се позоваваме на регионалната организация за риболов в Индийският океан, а, а и ОТС, ТИСТЦ, и в тази, този регионален орган предвижда за оп определени зони да се ограничи а, а, уловът, допустимият улов, за да може да се опазят ресурсите, рибните ресурси на Индийският океан. Това е накратко, госпожа председател, а, това, което предвижда споразумението за партньорство а, с а, Република Сейшели. Благодаря. Господин Кадекс. Ентузиазъм, не знам, но много внимание, d'attention, madame la euh, Не знам дали мога да добавя нещо, както каза комисията, става дума за много важно споразумение и за Европейския съюз, и за Сейшелите. Представени са Франция, Испания и Португалия. Споразумението е много важно. То обхваща 63 хиляди тона годишно и сума от 5, милиона и 600 хиляди евро. Около 5 милиона и 600 хиляди евро. И голяма част от тази финансова а, помощ а, ще бъде а, предназначена за насърчаване на развитието на отрасъла. Вие отбелязахте, че ще има задължителен брой от е, местни моряци, местни рибари, двама на кораб най-малко. Е, става... Населението на Сишелите е 80-85 хиляди души, много младо население и подпомагането на тяхната квалификация е много важно. Е, важен е въпросът и за надзора, на който вие се спряхте. И а, е, важно е то, то, той да бъде осъществяван с регионалната организация за риболов в Индийският океан. А, е, според мен, споразумението е много важно, както от финансова гледна точка, така и от човешка и социална гледна точка, а също така и за европейският е, риболов. И се надявам, че а, работата в тази насока ще продължи и с успех. Госпожо председател, Госпожа Билбао. Благодаря много. Само ми се щеше да отбележа, че това споразумение в частност е сред най-важните за Европа. А, особено важно е то за Испания и разбира се за баската флота, която има своето присъствие там. А, е, а, чухме много съображения за това, аз няма да ги повтарям. Искам само да посоча, този раздел, който е за отговорния риболов. То е много важен. Също така, споразумението е важно за економическото развитие на местното население. Не само чрез присъствието на тези двама моряци на всеки от риболовните съдове. И на парагадата също така, но и в дългосрочен план за развитието. Последиците от дейността по риболова последните няколко години в този, тази част на Индийския океан а, са много важни, особено по отношение на тонажа. Резолюцията, която обсъждахме в парламента, спомнете си, показа колко е трудно да се убедят депутатите, че този вид риболовни съдове а, които се извършваше там риболова, не бяха съобразени с поразуменията, които тогава имахме това а ние работим за прекратяване на незаконния риболов. С това искам да ви попитам. Тези незаконно а, действащи кораби, под чий флаг плаваха и дали в резултат на а, участието на Съюза техния брой намалява или се увеличава. Господин Арсенис, въпрос към комисията очевидно има какво да се желае към подобряване на споразумението по отношение на създаване на заетост на местното население. Искам да ви попитам дали има такава възможност под процедурен план. Благодаря. Да, аз искам да кажа няколко думи. Първо, въпрос е, за корабите, които извършват лов с парагади. В оценката се казва, че използването на този вид кораби, конкретно, има своята динамика – а, броя на корабите, които са участвали в този флот по 2007 година, довели ли са до намаляване на общия размер на улова? Изобщо как се движи статистиката от 2000-та година? Как вървят нещата? А, защото като гледаме цифрите за тонажа, на база, на всъщност се вижда, че има спад в тонажа. Може би най-важният аспект за флота на Европейския съюз и, подо... и на страни, като Сейшелите, е въпроса за заетостта а, как ще се развие а, в бъдеще а, и а, наличието на а, съответните запаси. А, тези въпроси също трябва да се разглеждат. Трябва да говорим за тях. Двадесет процента от БВП е, всъщност на Сейшелите се дължат на риболова, но а, така пише, но всъщност а, реално този дял е доста, доста по-висок. Освен това, важен, важно ли е това пристанище? Ми това е единственото пристанище изобщо в региона, което може да се използва от европейски кораби. Дали там на тях се предлагат адекватни услуги? Също така, как това се отразява на економиката, не само в морската економика, но и на а, сушата. Това са все въпроси, които са от ключово значение за протокола. Как се отразява този протокол и на сушата, не само по море? Не става само дума за правата на флотилите, които идват от Европа и правата им да извършват риболов. Не. Как това се отразява економически и на сушата. Искам да прочетая още един момент. За таксите, които тези е, кораби, които използват гъргари, трябва да заплащат. Чухме, е, спомена се и за това. Но надявам се, че този въпрос за таксите ще може да се е, реши веднъж за винаги и се изчисти, защото от 20 000 сега таксата скочи на 50 000. И затова този въпрос някак се трябва да се оточни в разговор с сейшелските органи, за да е ясно на корабите, и е, местните и европейските. Просто веднъж е, за винаги да се реши този въпрос с таксите. Сега давам думата на господин Александров. Да, благодаря, госпожо председател. Ще започна от последния въпрос. Искам да ви успокоя. Новият размер за авансовите плащания, те 61 000 евро, при, с нея приключи този безкрайно дълъг а, дебат, който водим от толкова време с сейшелските а, власти. А това е сумата, която отговаря на реалността, отговаря на реално уловените а, количества през, от европейски риболовни съдове през миналите 5 години, така че повече няма да има дебати, спорове. Разбира се, в бъдеще това не значи, че сейшелските власти няма да излязат с нови искания на маста на преговорите. Не, но все това, при все това трябва да кажем, че това е голяма, а, даже изключителна стъпка напред в отношенията ни с тях. Е, разбираме, че това е свързано с разходи за европейската флота, но ние искахме да се проточат повече нещата, искахме да се приключи работа и да тръгне да се изпълнява това споразумение. Е, през декември 2009 година имаше е, съвместно заседание, съвместна комисия на която участваха представители на всички страни, извършващи риболов в региона, така че по това отношение, в това отношение ние сме удовлетворени и благодаря, че е, поставихте въпроса. Що се отнася до влиянието върху заетостта? Аз а, говорих за а, това присъствие на моряци на борда. А, Очевидно е, като цяло, споразумението се отразява на заедостта. От една страна имате дейности, които протичат във връзка с това, че се минава през основните пристанища. Много от риболовните кораби спират там, за да заредят с запаси не знам точно цифрите, но стотици, може би хиляди са хората от тези 80 хиляди населени на Сейшелите, които разчитат на това. Знаете колко е важно да имат хората поминък, тези заплатите а, изхранват а, цели а, е, семейства. Затова заедостта е важна за Сейшелските острови. И, както и за осигуряването на провизии, както и на зареждането с гориво на корабите. А влиянието е голямо, защото економиката на Сешелите е засегната от пиратството. Това беше първата област, първия регион, който трябваше да започне да се сблъсква с този проблем и да го решава влиянието на Европейския съюз обаче не е също така е и в изграждането на цяла регионална система за надзор в региона, който да се бори против нерегламентирания, нерегистриран и незаконен улов. Такъв а, улов а, има а не от страни от Европейския съюз, но от трети страни, от страни от региона. А те, е, така надявам се, госпожо председател, отговорих на всички ваши въпроси. Да, благодаря много. На следващото заседание ще се върнем на темата. Сега минаваме към следващата те има нов протокол за определен възможности за риболов и финансово участие предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принципи. Благодаря. Съвсем накратко това е споразумение. Работата започна 2010 година. Преди, предишното беше с а, срок от 3 години. Аз тогава също бях а, докладчик по темата. 14 страни ще имат възможности за риболов там, 3 по-малко, отколкото при предното споразумение. 16 а, хиляди тона а, вноската е малко по-висока, тя е насочена, малко по-ниска отколкото при предното споразумение насочена към развитието на рибния сектор. Питах защо около 13 000 ще плащат корабособствениците. Не знам защо. Когато обсъждахме този доклад, трябва да кажем, че още не сме получили официално уведомление за това какво е решението на съвета. Нямаме изобщо информация по темата, каква е тяхта оценка. И това според мен можем да го обсъдим с комисаря Даманаки след обед, защото малко прекали повтарянето на тази ситуация. Нямам какво друго да кажа, госпожо председател. По-скоро искам да чуя от комисията какво могат те да ни кажат. Да, и аз искам да кажа няколко думи. И аз искам отговор от комисията, отделно от това, за което чухме. Значи няма доклад за последващата проверка, нищо не сме получили от комисията. Единственият документ, с който разполагаме, е от съвместната комисия. Съвсем съкратен, кратичък текст, който не позволява да се направи реална оценка – Искам да попитам комисията. Защо толкова ниско е нивото на освояване? Колкото и да са малко цифрите по това споразумение, с които разполагаме, те са доста ниски по отношение на освояването. Не знам доколко тази информация, с която разполагаме, е важна, но пак ще питам защо толкова малко се ползва възможности по това споразумение, като цяло има такова голямо търсене на разрешителни за риболов в Атлантическия океан. Това ме удиви, че не се използват възможностите. И друго искам да питам. В съвместната комисия се спомена факта, че конкретните инструменти по това конкретно споразумение не функционират а, а, надлежно. Има системи, които са предвидени по това споразумение и те не действат. Значи искам да питам защо толкова ниско е освояването и второ, защо предвидените системи не се използват достатъчно. Господин Александър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, вие искате да, да знаете защо комисията не е представила доклад за оценка на въздействието. И имаше тук някои междуинституционни проблеми и по този, това е причината, че не сте получили доклада за оценката на въздействието на време. Съгласно информацията, която, с която разполагаме, изглежда, че е намерено компромисно решение и в резултат на това ще можем да ви представим този документ колкото може по-бързо. Не става дума за някакво блокиране, било от моя страна, било от страна на службите на комисията. Става дума въпрос, който е, е свързан с много по-различни, по-широки проблеми, но разбирам вашето възмущение от това, че не сте получили този доклад експост, който е абсолютно абсолютно необходим, за да може да се оцени обективно резултатът от изпълнението на предишният протокол. Въпросът за намаляване на референтния тонаж от 8500 на 7000 тона е намален в новия протокол. Главната причина за това е, че предишният протокол беше много малко използван Корабите взимаха разрешителни, но след това не ловуваха в, в близост до Саотоме и Принципи. За жалост, това доведе до намаляването на референтния тонаж. Не крия, от, няма да скрия от вас, че първоначалното ни намерение беше да се опитаме да да заложим значително по-нисък тонаж, значително по-малко от 7000 тона. Но цифрата 7000 отговаря на максимума, което можеше комисията да отстъпи и е, минимума, което можеше представителите на Салтоме да приемат в рамките на преговорите. Това ще даде е, да бъдат използвани кораби, които, които може би ще напуснат Индийския океан, ако продължават проблемите с пиратството и да бъдат а, а, използвани другаде. Колкото до самия процес на преговорите, бих искал да кажа следното. Предишният протокол Действието му приключи на 31 май през 2010 година и от началото на годината поискахме от Саотоме да започнем преговори за създаване на нов преговор на датата, когато приключва действието на стария протокол. Това се оказа невъзможно. Властите в Саотоме се позоваха на причини, свързани с графика, с организацията, с логистиката, това забави процесът на преговорите и за жалост, казвам за жалост, новият протокол бе парафиран едва на 15 юли 2010 година, т.е. близо два месеца след изтичането на срока на предишния протокол. Това създаде едно, един юридически вакуум, който предотврати възможността на корабите да ловат риба, въпреки че имат частни разрешения за това. Това не можеше да стане преди да приключат преговорите и да бъде подписан протокола. Това е информацията, която исках да споделя с вас, за да предотвратя евентуални въпроси по този въпрос, по тази тема. Това е най-общо казано, господин председател във връзка с въпросите, които бяха зададени. Готов съм да отговоря и на други. Господин Арсенис, благодаря. Госпожо председател, по същия въпрос, който и вие споменахте. Липсата на последваща оценка. Разбирам, че може да има процедурни причини да не се даде такава оценка на парламента, но ние няма да може да си свършим работата, докато не видим каква е информацията в оценката. Трябва ясно да подчертаем това. Ако не получим целият текст, трябва да получим поне някаква основна информация. Това ще осложни, е, всъщност ще упрости е, доста нашата задача. Председателката. Господин Алесандро няма да се изказва тук по отношение на потока на информацията. Този въпрос ще зададем на комисаря. И естествено, по време на заседанието на координаторите също ще говорим за потока на информация. Господин господин Алесандро от името на комисията не може да каже е, дали е за или против това предложение. В е, други случаи, по отношение на други споразумения, сме получавали резюме. Тук не получихме нищо. Сега преминаваме към точка 9. Споразумение за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недекориран и нерегулиран риболов. Докладчик е, съм аз. Въпроса тук е, не е сложен. Както знаете, през 2005 година ФАО прие различни мерки по отношение на инициативата за справяне с ННН е, риболова. ФАО установи редица минимални норми с доброволен характер, за да се спазят изискванията. През 2005 това беше факултативно споразумение, след това се сметна, че е добре да има международен инструмент, който да е справно обвързващ характер. Затова през 2007 година се взе решение да се създаде такъв инструмент. През 2008 година съвета на Европейския съюз авторизира комисията да започне преговори по този инструмент с ФАО. Комисията подписа този документ през 2009 година в Рим. Разбирате колко е важна ролята на Европейския съюз, когато става въпрос за борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, искам да помоля комисията в качеството си на докладчик да ни каже какво е положението по отношение на ФАО и бъдещото заседание в Рим, което се предвижда. Госпожа Лювин беше докладчик в миналото по този въпрос. Когато говорим за района на Тихия океан, Нова Гвинея и така нататък, в рамките на WCPFC, съответната регионална организация за района. Много се говори за мерки за елиминиране на този незаконен риболов. Но по отношение на страните от Латинска Америка, искам да попитам кои страни подкрепят този инструмент. Аржентина знам, че го прави. Чили, май също. Просто кажете ни какво става в Латинска Америка. Uh, Благодаря. По отношение на официалното подписване на споразумението, до сега то е подписано от Чили и Перу и Уругвай. От страните от Латинска Америка. Няма подписали страни от Тихоокеанския басейн, с изключение на Самоа. По отношение на нашите африкански партньори, Мозамбик е подписал това споразумение и съответно традиционните ни партньори, като Австралия, Нова Зеландия и така нататък и Русия. Това споразумение не означава, че тези страни ще ратифицират а, това споразумение. За сега 23 страни са подписали, това е важна стъпка, две са се присъединили, така че имаме 25 страни. Ако тези 25 ратифицират споразумението, това ще означава, че то ще влезе в сила. Ако така мога да отговоря на вашия въпрос по отношение на регионалните организации за управление на риболова, вие бяхте на срещата на WCPFC, Присъствали сте не само вие, но и други членове на тази комисия на други срещи. Европейския съюз смята, че в рамките на регионалните организации, в които участва, трябва да насърчава приемането на мерки за държавен пристанищен контрол. В рамките на IOTC, например, постигнахме значителни успехи в рамките на други организации, като W CPFC PFC, ITTC нямаме кой знае какъв а, успех. Съответно, страните в тези регионални организации не са решили дали това споразумение е добро за тях или не. Нашата мисия като Европейския съюз все още е да се опитаме да обясним каква е целта и ползата от такива споразумения в рамките на регионалните организации за управление на риболова и да се надяваме, че ще накараме тези страни да подпишат споразумението. За сега имаме 25 страни и когато те ратифицират, ако ратифицират, този инструмент ще влезе в сила. Благодаря. Благодаря. Смятам, че Комисията и Европейския съюз, чрез регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, имат възможност да действат срещу тези страни, които не прилагат конкретни мерки. може да се предприемат мерки спрямо продукти, които идват от тези страни. Можем да ги етикетираме като продукти, които не отговарят на стандартите за справяне с ННН риболова. Естествено, не искаме да имаме списък с страни, които не могат да изнасят за Европейския съюз, но това е един от начините, чрез които може това споразумение от името на ФАО Европейския съюз да бъде подкрепено. Господин Алесандро иска думата. Искам да благодаря госпожа Николова Не знам дали ще ни стигне времето да обсъдим въпроса, свързан с Венецуела. Достъпа на риболовни съдове, плаващи по знамето на Венецуела, до изключителната економическа зона към брега на Френския департамент Гвиана. Имате думата. За информация ще кажа, че става дума за достъпа на венецуелски кораби до водите край бреговете на Френския департамент Гвиана. Това е въпрос, който беше уреждан по силата на котите през годините. Ние давахме разрешение за риболов на венецуелски кораби, които искаха да ловуват край бреговете на Френска Гвиана. Въпреки, че нямахме правно задължително споразумение между Венецуела от една страна и Европейската комисия в миналото. След обсъждане на общия допустим улов през декември миналата година бе решено да се намери правно основание, което да ни позволи да позволи на тези венецуелски кораби да продължат да ловат край бреговете на Гвяна и да разтоварват там. Защото трябваше да се оцени въздействието във връзка с разтоварването на улова на гвиански брегове, във връзка с преработвателните предприятия там. С помощта на службите на Генерална дирекция Маре на комисията, решихме, че е възможно да се запълни тази правна празнота, да се сключи споразумение, така че възможно, да стане възможно съветът да вземе решение, с което да приеме декларация, която да орежда достъпа на венесуелски кораби до бреговете на Гвиана. По този въпрос стяхме, решихме да избегнем юридическите трудности. Няма да скрия, че проблема в момента се проучва от правната служба на съвета и се надяваме, че ще има положителен резултат в резултат на обменените мнения и ще може, разполагаме в недалечно бъдеще със съответно решение на съвета. Благодаря, госпожо председател. Е, Благодаря много, господин Алесандро. На следващото ни заседание се надявам ще имаме вече определен докладчик. Искам да благодаря на всички, да благодаря на преводачите и бих искала да ви помоля да бъдете точни днес след обед, когато наш гост ще бъде госпожа комисаря. Благодаря.